Let's begin, please. Buenos días. Dobro utro. Vamos a comenzar nuestra intensa mañana. Аз предлагам да започнем нашата работа. Доста е натоварен деня. Най-напред ще приемем дневния ред, ако никой няма нищо против. Както знаете, тази сутрин имаме 7 изслушвания относно спорта и правата на човека. Трябваше с нас да е Пренц Хал Юсен, който обаче за своето посещение в Брюксел и ще се опитаме да препрограмираме това посещение за някой друг ден. Дневният ред на 26-27 е, февруари и 7 април. Вече е прият е, протокола от тези заседания, така че може да започнем днешното събрание. Е, Понер un poco de luz sobre una cuestión de la que el Parlamento Europeo ya se ha... И така, тук трябва да разясним един въпрос, по който Европейския парламент вече се занима, както и други някои неправителствени организации, а също и институциите, свързани с света на спорта и Олимпийските игри. Пазването на правата на човека във връзка с големите спортни събития. И тази сутрин с мен е Силвия Коста, председател на Комисията по културата и образованието на Европейския парламент, моя приятелка, която, на която благодаря за сътрудничеството, помощта, за тази съвместна работа с, с други членове от Комисията по културата, които също са тук. Различните парламентарни комисии работят заедно. Това е много важно. Затова благодаря на всички колеги от другите комисии от Комисията по културата. Също да благодаря на Силвия Коста, която пое на плещите си този проект заедно с нас. Но тази работа, разбира се, няма да свърши само днес. Днес ще чуем експерти, хора, които са добре запознати с този въпрос, които ще вземат думата и след това ще продължим работата и по-късно, разбира се. Считаме, че Европейският съюз носи отговорност по отношение спазването на правата на човека в света изобщо. Е, особено когато става дума за големи спортни събития, които са е, в фокуса на вниманието на медиите и на населението, които, е, където се използват изключително много средства, било то обществени, било то частни. Така че трябва да има един стриктен кодекс, който да определя поведението на държавите, на, на общините, които приемат тези големи събития. Става дума за спазването на правата на човека. И Европейският съюз трябва да защитава а, тези права на човека, трябва да бъде пример в а, тази област. Разбира се, няма да цитирам конкретни събития, това ще стане по-късно, и ще дам думата на Силвия Коста, за да обяви официално откриване на, тази, това заседание. Благодаря много. Искам да а, говоря за тази инициатива, с която споделихме с председателката на Комисията по правата на човека. Е, нашите комисии трябва да намерят начин да работят заедно, нещо, което е изключително важно за спорта, за, за всичко, всичките ценности, които то носи, всичко, което представлява за международните отношения. Виждам много колеги от Комисията по културата, господин Еверт, госпожа Тропел, господин Загоракис, който е един голям деятел в областта на спорта и други колеги, които са тук. Така че тук е, Комисията по културата е добре представена. И като увод бих искала да се спра на някои въпроси, които считам за много важни. Най-напред знаем, че Европейският съюз е, има нови компетенции в тази област. Е, е компетенции, които може да наречем софт, защото става дума за област, където се прилага принципа на субсидиарност, но Имаме също много общи въпроси, особено в Комисията по културата и спорта. Ние имаме специфична, специфични компетенции от приемането на Лисабонския договор. Искам да припомня, че 165 ти член от е, договора на Лисабонския договор се казва, че Европейския съюз може да е, способства за развитието на спорта, структурите, които често се основават на доброволния принцип, също така и предвид социалната и културна страна на спорта. Това е една област, в която парламент има възможност да се изкаже. Искам да припомня, че приехме една много важна резолюция относно европейските измерения на спорта и днес ще се спрем на международното измерение на спорта. Дори Европейският съюз да си, трябва да се изкаже по някои основни ценности. В тази резолюция ние разгледахме някои въпроси, които считаме за много важни от гледна точка на правата на човека. Най-напред признаваме, че спорт е едно средство за промоция, за развиване на междукултурния диалог и мира, от които имаме нужда в Европа и изобщо на е, международната сцена. След това казваме, че е, спортните стойности и ценности трябва да бъдат е, развивани и защитавани и регламентирани по-сериозно. Също така говорим за ферплей, за спазването на, на правата на човека, за солидарността, на начина на живота и така нататък. Все, това са все въпроси, които са в центъра на едно понятие за спорта, които обхващат всички е, човешки права. И има още един въпрос, за който ще говорим. Това е борбата срещу корупцията нечестните поведения в областта на спорта и се надявам, че след съвета на държавите членки и Европейския съюз ще могат да ратифицират приятия текст от съвета на Европа. След един друг аспект, който ние подчертаваме в нашата резолюция, това е борбата срещу допинга. Ние поставяме ударение също върху превенцията в областта на здравето, във връзка с спорта. Спорта всъщност също може да развива демократичния процес, предотвратяването на конфликтите. Има една друга тема, която е много важна. Това е управлението на спорта, което може да гарантира многостранните аспекти на спорта. За нас това, което е важно, това е спазването на принципа за недискриминация. Аз е, наскоро бях в Иран и си дадо сметка, че има е, някои спортове, където се установява форма на дискриминация. Например, жените в Иран не могат да участват като другите атлети на Олимпийските игри. Европейският съюз в момента преговаря с Иран по този въпрос. И мисля, че е, това е нещо, за което трябва да се говори в рамките на тези преговори. Става дума за достоинството на лицето и за недискриминацията. Знаете, че, е, що се отнася до програмата Еразъм, има една бюджет, е, бюджетно перо за спорта. Искахме да поставим ударението върху значимостта на спортните сдружения и е, спорта като практика. Спортът трябва да се превърне в право, признато и мисля, че те е много важно да се постави ударението върху този проблем. Говорих също и за спорта в международната политика. Кимун каза наскоро, че спорта е език, който всеки един от нас може да говори. Мисля, че това е изключително важно. А освен това, с комисия ФЕД ние започнахме работа по ролята на културата и спорта и мисля, че трябва да развиваме правата, които са свързани с, с спортните е, практики. А освен това, ЮНЕСКО казва, че спортът е призван да засили демокрацията и укрепи правата на човека. Това е което казва ЮНЕСКО в своята харта. Също така, Има още една важна спортна среща. Това са игрите в Баку през месец юни. И трябва да видим как е, е, трябва да се съобразим за това, че в е, Олимпийската харта са включени права, които са свързани с клаузи, които са свързани с правата на човека, нещо, което приветствам. И беше изказана също идеята, че спортните федерации трябва да вземат под внимание спазването на правата на човека и това да, когато става дума за избирането на градове, които ще организират различни спортни мероприятия. През месец септември ще организираме първата Европейска седмица на спорта. Комисията по културата след това, следващата седмица, ще организира един семинар. От 7 до 12 ще се състои тази Европейска седмица на спорта. И на следващата седмица, както казах, ще се състои е, този семинар, на който ще се разгледа тази, това специфично измерение на спорта и е, други ценности на спортните дейности. Трябва да се възползваме да отправим призив към всички държави членки и към Европейския съюз да се присъединят към е, конвенцията за насилието в областта на спорта, защото някои страни все още не са подписали и да се присъединят и към последния текст на Съвета на Европа относно манипулирането на спортните залагания. Това е нещо, което не касае само футбола, разбира се. И знаем, че освен това ФИФА носи на огромна отговорност във връзка с разпространяването на този спорт, който понякога като че ли тъпче тези стойности, които ни защитаваме. Трябва спортната политика да бъде засилена и ние се ангажираме в рамките на Комисията по културата. Сега ще дам думата на нашите гости. Тук имаме голямо представителство на света на спорта, света на комуникациите, както и основните неправителствени организации. Най-напред ще чуем госпожа Минки Уордън, директор на Global Initiatives and Human Rights Watch. Thank you very much. Благодаря. Идвам от Нью Йорк, така че за мен е радост и чест да съм тук. Искам да изкажа специални благодарности на Европейският парламент за а, това, че организира този дебат, важен дебат в ключов момент за световният спорт. Няма да повтарям казаното от председателката. Аз съм а, фен на спорта. Обичаме да гледаме Олимпийските игри, Световната купа и също и различните висши лиги. Ние обичаме да подкрепяме нашите атлети и нашите любими екипи, но става все по-трудно да го правим. Феновете, спортните пелянковци не искат да гледат а, спорт, който е организиран на стадиони, където хора са загубили живота си, за да ги построят, или пък където спортисти биват експлуатирани. Не трябва да също така журналистите да бъдат цензурирани или заплашвани, когато правят репортажи за различните събития. Тези, човешки, тези нарушения на човешките права нарушават хартата на Олимпийските игри. Дискриминацията е също нещо, което подкопава така наречения фейрплей и човешките права. Много от спортовете имат правила, които а, дискриминират и много често също се бъркаме с насилие срещу ЛГБТ спортисти. В Саудитска Арабия жените нямат право да играят спорт и също да участват в часовете по физическо възпитание в училищата. Но когато няма, например в Саудитска Арабия, няма спортни федерации за жените, или пък жените биват арестувани по стадионите, когато се опитват да гледат някакви национални спортни събития. Дошло е време за промяна. Повече от десетилетие Human Rights Watch следи за тези нарушения по време на големи спортни събития в футболните а, матчове, както и в други олимпийски събития. Ето ни го доклада, видяхте е, тези доклади. Там са включени всички нарушения от Саудитска Арабия до Катар, от Русия и Китай. Има огромни нарушения, особено с, сега в Сирия. Разбира се, няма никакви компенсации. Има също така експлуатация на работниците, които строят стадионите, унищожаване на околната среда, дискриминация, изключване. И няма правителство, което разбира се е перфектно в опазването на човешките права. Но Human Rights Watch а, казват, че а, се влушава ситуацията с човешките права в държавите, където а, няма по принцип здрава основа за тях. А тези държави им се присъждат домакинство на големи събития. Тези държави имат близо с големите световни лидери и също им се обръща много внимание по медиите. Тази тенденция обаче е голямо предизвикателство пред спорното лидерство днес. 2015, мога да кажа, е годината, където световният спорт се проваля. Защото основните събития се осигуряват и, са, и домакини на основните събития са големи нарушители на човешките права. На 29 май ФИФА ще ще е, организира избори за нов председател. Настоящият е, ще трябва да напусне. Но който и да поеме ръководството, ще трябва да вземе предвид е, злопотребата и експлуатацията на иммигрантите с е, Световната купа в Русия, както и в Катар е, където се прилага така наречената система кафала. Както знаете, първите европейски игри а, ще започнат в Баку. Над 6000 атлети ще участват. Нека да покажем човешко достоинство, както и свобода на медиите. Но няма да е такъв случай с Баку. Там ще има голяма репресия. Там а, всъщност ще се приложи там се прилага голяма репресия, която всъщност е може би най-голямата от 25 години независимост до сега. Има много арестувани вече. Заради престижа, които тези игри носят, трябва за много кратко време да се а, реши проблема с политическите затворници. Европейският олимпийски комитет с 50 национални комитета има тази възможност да се каже на организатора да освободи политическите затворници. И датата, която трябва да запомним е 30 юли. Тогава а, ще имаме решение за а, за зимните Олимпийски игри, за които се спорят Казахстан и Китай. Това са Олимпийските игри от 2022. Казахстан има а, същите м, закони относно ЛГБТ, както Русия. Такъв беше случай и с Сочи. А, За Сочи обаче поискахме специфични права още от самото начало на игрите. След като се позволи на две жени атлетки от Саудитска Аравия да участват в игрите в Лондон, Олимпийските игри в Лондон, Саудитска Аравия после не позволи на жените да имат, да участват в часовете по физическо възпитание, да имат национална спортна асоциация и изпрати в крайна сметка отбор от 199 мъже атлети, без нито една жена за азиатските игри. Нито веднъж а, не може, нито веднъж не успяхме да а, включим жени в тези екипи. И в крайна сметка, единственото, което можем да направим е просто да се забранят екипите на Саудитска Арабия, докато в тях няма жени. Human Rights Watch е част от е, международната коалиция тук в Европа за покрепа на човешките права, антикорупцията, борбата с корупцията, защита на детските права и е, организирането на спортни събития. Ние считаме, че не трябва да има двойни стандарти за дадени страни. Трябва винаги при спорта да се спазва фейерплея с правилата на самата игра и равни права. Спортът си има собствени институции, като на Международният олимпийски комитет. Той казва, че няма връзка между спорта и човешките права. Но а, виждаме, че все повече се осложнява този проблем. И когато се подпише ангажимент по а, Олимпийската харта, трябва да се спазват човешките права. Докато не винаги това се случва в страните, които са домакини. Знаете, 8 месеца преди Олимпийските игри в Сочи, Русия прие много дискриминативен закон относно ЛГБТ. Поискахме оттеглянето му защото той нарушава принцип 6 на Олимпийската харта за дискриминацията. Има още много, което трябва да се промени. И подхода на Международният олимпийски комитет също трябва да се промени. А ако това се промени, той трябва да се прилага за абсолютно всички световни спортни органи. През изминалия септември Томас Барк изгради една платформа Олимпийски график 2020. Идеята е да се спазват равенството между половете, недискриминацията и спазването на човешките права, така както те са залегнали в принципите на ООН в спорта. След грозната случка с Сочи, председателят Бах каза тези принципи да залегнат в Олимпийската харта и там да се включи принципа за недискриминация. Това свързано най-вече с закона в Русия, както и с защитата на световната преса. И нещо друго, а, предишните скрито подписани договори, тайни договори за домакините да бъдат оповестени публично и ако дадена страна не спази ангажиментите си, а, трябва да има наказания и на окончателното най-тежко наказание е да се оттегли кандидатурата им. И а, това трябва да са правила, ако една страна иска да бъде домакин и да бъде част от олимпийското семейство. Всеки трябва да си играе своята роля. Време е за Олимпийският комитет в Европа да, да включи графика за 2020, така както е предвидено за Баку, както и ФИФА да направи своите реформи. Олимпийските игри в Пекин струваха 42 милиарда, а в Сочи 52 милиарда. Все повече пари се харчат за такива а, спортни събития. Но а, Световната купа в Катар а, се базира на работата на над 2 милиона иммигранти работници. Освен финансовите разходи, има и огромна човешка, огромни човешки разходи. Знаете, ковчежите, ковчежите вече се пренасят с, с тези а, иммигранти работници, които са умирали и умират на а, строителните терени. Без никакви обяснения. И трябва да има допълнителни нива на защита за тези работници от страна на Катар. Но на този етап няма никакви действия. И системата кафала, която води до тези а, проблеми, а, нищо не се променя. Кафала се смени името, обаче няма никакви промени в самата система. И ФИФА и Катар все още имат възможност да променят нещата. ФИФА може и трябва да гарантира примахването на визите. Трябва също а, да се примахне системата Кафала и да направи разследване за тези трагични инциденти на строежите а, на, с работниците. Някой казва, че спортните федерации и институции нямат никаква сила да променят злоупотребата с човешките права. Това не е нищо ново и не е и вярно. Защото МОК има възможност да променят нещата към по-добро и също такъв беше случая с, с правата за жените в Афганистан също бяха приложени, наложени избори в Южна Корея, за да може да се наложи демокрацията. И МОК прие реформи, за да се справи с допинга и корупцията. Ако депутати, правителства и спортни федерации не предприемат никакви стъпки, те просто изпращат лошото послание към а, тези, които злоупотребяват и всъщност поставят само повече натиск върху тези, които играят според правилата. Мисля, че всичко е възможно и постижимо с политическа воля. Международният олимпийски комитет и вашият парламент можете да използвате влиянието си, за да освободите журналистите, които са заплашвани или са в затворите преди да започнат игрите в Баку през юни тази година. Нека да подпомогнем активистите в Азербайджан, защото така ще помогнем и нашите атлети. Никой не иска да връща медали ам, изцапани с кръв и, и с репресия. И не трябва да имаме двойни стандарти в световния спорт и да сложим край на цената в човешки животи на тези огромни световни събития. Нека да имаме успеха. и нека тези събития, които са голям лост за развитие, да бъдат лост за развитие и в областта на човешките права. Благодаря. Ahora voy a dar eh, la palabra. Благодаря. Сега давам думата на господин Флориан Бауер. Той е журналист. Специализирал в политиката на спорта. Може би може да ни обясни какво точно означава това понятие. Е, моля, имате думата, след това ще дам думата и на депутатите. Благодаря. Благодаря за поканата. Искам да ви изненадам и да ви кажа веднага, че няма да се възползвам от 12-те минути, но е, и действително ще ви изненадам, защото си загубих бележките. Но е, ще се опитам е, да ги възстановя по памет. И определено разчитам на въпросите ви. Вие следвате новините, знаете, че днешната тема е много актуална. Аз, е, както и е, веригите на телевизията, за която работя, имахме много напрегнати дни, посещавахме и Катар, и направихме един филм, който е, излезе в публичното пространство преди няколко дни, така че с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Аз няма да давам предложения, защото съм журналист и не ми е това работата. Ще мога само да коментирам видяното от последните няколко години. Като че ли се наблюдава тенденция големите спортни събития да бъдат давани като домакинство на авторитарни страни. Това започна с Олимпийските игри от 2008 в Бежин, в Китай – после последваха дискусии, но а, дори и по не толкова големи събития, като а, Световната купия по хокей а, се състоява в Беларус, после Африканската наци... купа. Там нямаше покритие от медиите, но тя се състоява в Екваторна Гвинея, където е ясно, че тя е една от най-авторитарните страни в Африка. В Сочи, знаете, всички обсъждания, експлоатацията на работниците и проблемите с човешките права. Много се говори по медиите за тази тема. Human Rights Watch и други говориха по тези теми. И от 4,5 години, откакто се присъди домакинството на Катар на а, Световната купа на ФИФА, там също продължава дебата. Международните медии, там се наблюдава също промяна. Те, според мен, никога не са обръщали кой знае колко внимание на политиката, свързана с спорта. Много, за много, от много дълго време спорта се възприемаше само като удоволствие и политически, економически, социални аспекти на спорта не играеха кой знае какво влияние, нямаха влияние върху самите журналисти, а и върху публиката. Но сега се наблюдава известна промяна. Някои международни медии, медии по-големите от тях, започват да дискутират тези теми. Примерно това се случва в Обединеното кралство, BBC, големите е, вестници там, в Германия също, качествените вестници и двеята големи телевизионни е, канала, както и националното немско радио, е, инвестират и пари, и време, и хора, които да е, повдигат тези теми. Защо се прави това? Защото в последните години се очерта проблема заради това, че медиите е, практически не говореха по тези, по тези проблеми или не отделяха почти никакво внимание а и международните организации не подеха тази тема на сериозно доста дълго време. Та промените, които наблюдаваме сега, защо се случват те, защо международни организации присъждат домакинството на спортни събития на страни с съмнително или чисто авторитарно поведение. Първо, много неща са, просто са, стават по-лесно, защото много по-лесно могат да се на, налагат ограничения, правила, пък дори и закони, примерно ФИФ 2018 в Русия. Там може да се приемат закони, които ще нарушават международните е, стандарти, за, примерно за трудовите права. Та, да. За международните организации е по-лесно да се справят, защото много по-лесно е да се налагат неща отгоре надолу в такива страни, поне по-лесно, отколкото в по-демократични страни. Второ, проблемите с чистото финансиране. Сега предстоящите е, олимпийски игри е, и решението, което трябва да вземе МОК, е, те трябва да направят един доста труден избор между страните, които са готови да поемат и да извършат усилията и съответно да употребят средствата, за да финансират подобни е, игри. Именно това е отговора на въпроса защо се дават домакинството на по-авторитарни е, страни често се свежда до еднозначния отговор пари. Защото когато е, така вземем в цялост всички съображения, които аз изложих, ние се сблъскваме и с въпроса къде е отговорността има различни аспекти на този елемент отговорност. Международните организации, тук също се повдигна въпроса, имат своя дял от тази отговорност. Аз лично съм бил коментатор на всички събития, които се споменаха тук от 2008 насам. И винаги съм повдигал този въпрос – Никога не съм разбирал защо международните организации не са склонни да възприемат спазването на човешките права като предварително условие за присъждане на домакинство на спортни събития. Практически е, никой пък и на политическата сцена не е готов да повдигне тези въпроси пред международните организации като такива. Има известни ангажименти от е, политически организации и от е, така, висши нива на спортни организации, но ако трябва да кажем открито, е, за мен тази практика не съществува. И всички големи спортни федерации, не казвам само ФИФА, всички, всички големи спортни институции, доколкото аз знам, ако вие имате други сведения, кажете ми, поставят като предварително условие спазването на човешките права за присъждане на домакинство на спортно събитие. И председателя на МОК, господин Бах, излезе с така предложения за реформи от 2020. Аз ги разгледах, обаче там човешките права не съществуват като формулировка. Мисля, че в точка 27 от програмата се споменава поне добро управление, но това е всичко. Така че не е ясно доколко се наблюдава подобна промяна. Дали е има промяна в възприятията на международната спортна общност да, да приемат факта, че човешките права трябва да имат своята роля. И те е, имат, е, е трябва да играят своята роля, защото е, публиката на спортните събития вече не е готова да приеме до сегашните практики. Като погледнем какво се случва в Катар, аз лично съм бил там нееднократно, дори преди те да получат домакинството. И като имаме предвид какво се прави там, сега не ги обвиняваме единствено, че те не, не спазват човешките права. Мога да кажа, че тази страна е абсолютно в центъра на е, общественото внимание от известни е, време на сам. Е, и това ни показва, че медиите и обществото е, насочват вниманието си към темите с човешките права. И това трябва да разберат международните спортни организации много по-точно, много по-интензивно, е, за да се спазват правата за човешко достоинство, за хората с различна спор... сексуална ориентация и така нататък. А, освен това, е, до сега върху тези страни не е упражнявано много натиск, освен Катар в последните години не съм бил свидетел на моменти, когато обществения натиск води до промяна. Разбира се, трябва да има отговорност и за свободата на пресата, за свобода на журналистите да отидат там и да наблюдават. И нека да кажем ясно – ако през май 2014 дадат, е, се даде голяма пресконференция в, е, в Катар и те казаха, ще пре, реформираме кафала системата е, за трудови права там. И ние точно това направихме, когато те обявиха своето намерение. Има много вече сведения от английски и немски медии, че те следят е, този проблем и че може би е, сега е малко по-лесно за тях, е, отколкото беше за нас, да наблюдават. И сега ние можем да изискваме. Те са обещали преди една година определени действия и ние от седмици наред се опитваме да получиме някакъв отговор от тях. Какво са направили? И а, ги питаме какво очаквате да не идваме при, а, да дойдем при вас, за да ви питаме директно, защото не ни отговаряте на имейлите. А, е, тоест, журналистите имат също своята отговорност, медиите също. А, естествено, има проблеми и в а, медийния пазар. Знаете, че е, там също е въпрос на средства, къде се инвестират пари и за тази тема включително. Та, в така, нагласата на спортните журналисти също трябва да настъпи промяна в менталитета. Те се изживяват по-скоро като фенове на спорта, а не толкова като политически журналисти, но ние следва да имаме задължението като спортни журналисти, естествено да, да следваме събитията, но и да поемаме отговорност да ги отразяваме и да отразяваме случващото се в съответните страни. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Бауер. Давам сега думата на госпожа Фани Миселиди, която отговаря за обществените отношения в рамките на ФИФА. Имате 12 минути. Благодаря, госпожо председател на Комисията по културата и образованието, както и госпожо председател на Комисията за човешки права. Благодаря за поканата и за това, че ни давате възможност да участваме в тази дискусия и да дадем нашата, нашата гледна точка по тази важна тема за това как ФИФА, както и ние като организатор на основните световни спортни събития, можем да помогнем за защитаването на човешките права в рамките на съревнованията, на спортните събития, както извън. За нас е изключително важно да можем да участваме в този дебат. Участвали сме и преди и напълно сме ангажирани да се сътрудничим с различни обществени власти, НПО-та, медии, както и научни изследователски центрове, гражданското общество. Имаме нужда от тази експертиза, имаме нужда от обратната връзка. Има области, където има място за подобрения и трябва също така да погледнем основните спортни събития, там какво можем да направим, но също така има и елементи, които са свързани с спорта като цяло и с тези основни спортни събития и бихме могли също да поработим и над тях. Имаше доста теми, които бяха вече засегнати от преждеговорившите. Има отговори, понякога обаче няма и ние продължаваме да се борим с проблемите, тъй като нямам кой знае колко време, ще се опитам да бъда кратка и едновременно с това да говоря по тези специфични теми. Надявам се да успея да го отговоря и в сесията въпроси и отговори, която ще последва. На този етап от дискусията смятам, че ще бъде интересно да разгледаме малко повече контекста за Световната купа, това е ключовото съревнование, което организира ФИФА. Знаете как се дава домакинството. Има някои елементи относно как ние разглеждаме понятието човешки права в настоящия контекст, защото има различни инициативи, за които вече говориха другите оратори. Има връзка също и с стратегията за устойчивост а, ние сме много горди с а, тази стратегия, която е част от нашата организация. Ще се опитам също да представя как а, какъв е нашия подход и какво вършим ние в момента по човешките права в рамките на контекста на Световната купа, организирана от ФИФА. Относно селекцията на домакин, на държавата домакин. През изминалите 2-3 години FIFA имаше големи, претърпя големи трансформации. Ние започнахме а, едни големи реформи в управлението на организацията. Споменахте вече нуждата да се подобри а, доброто управление в, на спортните събития. Много вярно. И точно това беше целта. И крайната ни цел която се, се надяваме да постигнем след всички тези промени, ще засяга примерно крайната структура, регулаторната рамка, промени в статутите, по-голям по-голямо спазване на основните изисквания за нашите дейности, преразглеждане на правилата за регламентиране при целия процес и така нататък. Общата цел е да имаме прозрачност, отчетност, да имаме ясно разделение на, на правомощията и да осигурим проверки. В този контекст селекцията на страната Домакин също ще бъде преразгледана. Фокусът ще бъде повече прозрачност, както и по-честни, по-справедливи процедури. Получихме се от миналите ни грешки, от миналите подобни селекции и със сигурност виждаме грешките и слабостите и се надяваме да можем да, подоб... да ги подобрим за бъдеще при селекциите на, на домаки на Световната купа. Една от основните промени относно процедурата на селекция е промяната относно органа, в който взима решение. Решението, отговорността се прехвърля към Конгреса, а не изпълнителния комитет. Ще има открито гласуване и накрая крайното решение за домакинството ще бъде открито член 80 от статута на ФИФА, където се дават общите параметри за, свето, за, за цялата процедура за избиране на домакин за Световната купа. Относно човешките права, това е център на днешното заседание. Подходът, който приемаме, не е този да гледаме ситуацията, свързана с човешките права в дадена държава, като критерий за изключване. И ние не искаме да имаме такъв подход за бъдеще. Например, даден държава, която има проблем с човешките права, а иска да участва в дадено състезание, да няма право да участва. Това ще спре спорта, това ще бъде дискриминация и може би ще имаме точно обратният ефект. А, така че подходът ще бъде умерен, уравновесен, адекватен. Ще следим капацитета, и възможностите, с които разполагат спортните организации. Говорим за суверенни държави, за международни закони за човешките права и смятам, че също е важно да бъдем амбициозни като спортни организации, но също така и прагматични реалисти, колко далече може да стигнем в изискванията си и какви са реалните възможности, с които разполагаме когато се опитваме да гарантираме, че човешките права в страната домакин са спазени. ФИФА има концепции за човешките права в доста свои документи. Вярно е, че нямаме специален подход за човешките права, нямаме оценка на въздействието в това отношение, но това е посоката, в която искаме да вървим и на където се целим. След като го казваме, а, нека да кажа, дори за документите за 2020-2022 има секции посветени на социалното и човешко развитие с искания за информация, например за а, човешки права, има разпоредби за недискриминация и а, расизъм. И разбира се, ФИФА ще има обща рамка с регулаторни текстове, където ще се кажат ясните очаквания за спазване на човешкото достоинство, околна и социална отговорност. Това са само някои от областите, по които ние работим в специфичната правна рамка на ФИФА. И във връзка с това, нашата стратегия за устойчиво развитие също е важна, защото основите за развиване на тази стратегия при Световната купа за всяко издание на Световната купа зависи от националните стандарти за устойчиво управление и също социална отговорност. Резултата от тези усилия а, са обществено оповестени. Преди два месеца имаше един доклад за стратегията за устойчивост при Световната купа в Бразилия и според Световната спортна инициатива имаме много интересни данни, много интересна информация, цифри, статистики за това как различните области от стратегията на ФИФА за устойчиво развитие е била изпълнена. За бъдеще, както го казах вече, следим за 2026, както вече казахме, изпълнителният комитет скоро взе решението, когато процесът бъде стартиран през 2015 за осигуряване на домакинство на страната с 2017, да имаме един процес на преразглеждане на всички разпоредби в кандидатурите. Целта е да се подсилят тези аспекти на прозрачност. Това вече беше обявено а, още през 2011 година и генералният секретар и председателят казаха, че това ще бъдат приоритетни области за ФИФА за бъдещият и а, период, а, особено когато става въпрос за избора на страна домакин. И този ангажимент сега вече се отразява в нашата дейност Опитваме се да предложим един подход, който е правилен, който е подходящ, равновесен и взема предвид насоките, които сме получили, насоки както и от външни органи, от национални специализирани организации и съответните адекватни НПО-та, както и от гражданското общество и препоръки от правителствата и от обществените органи. Е, много комплексна е темата. Няма лесни решения при спортните организации, но разбира се, считам, че със сигурност когато сте в ситуация, когато всички ни сме в ситуация да представим нови, новият общ глобален подход, всички ще видим, и е, вие може би с изненада ще установите, какъв завой взима нашия подход и колко дръзки сме в някои области, особено когато се опитваме да подсилим човешките права и правилното управление на риска и оценката. Благодаря. Thank you very much. Eh, ahora voy a dar la palabra a Mark Tyson. Благодаря. Давам думата на Марк Тайсън. Надявам се, че съм произнесла името правилно. Той е член на международния, на Европейския е, Олимпийски комитет. Най-напред искам да благодаря на председателката на Комисията за правата на човека, също и е, председателката на Комитета за културата. Добър ден на всички дами и господа, които присъствате. Е, искам също да ви благодаря горещо за поканата, която получихме. Не само да участваме, разбира се, е, чисто пасивно. Това е това не е едно събитие, което не е само спорно, но което има и своята политическа стойност и е, мисля, че трябва да изразим и значимостта, която има това съвещание. Факта, че ние сме представени тук от нашия заместник председател Кочичанич и генералният секретар и член на Европейския олимпийски комитет Мишел Феспер, който е, също ще отговори на някои въпроси. И ние с него си разрихме малко работата и трябва да ви кажа, че съм за мен е чест, че мога да се обърна към вас. Бих искал също и в своето изявление да изходи от някои принципи, които за мен изглеждат много важни, които трябва да бъдат припомнени. Чух също изявления на колегите от панела. От своя страна мога да направя някои забележки. Но най-напред мисля, че най-общо казано е много важно да подчертаем един факт, че политически поли... спорта беше доста аполитичен, докато нещата днес вече се промениха. И а... Няколко пъти беше казано, че спорт е изключително важен в нашето общество и не може да си, да си позволим да го забравяме. Но не само Томас Пак го каза, Казаха го и други колеги, също и в рамките на организирането в, на Олимпийските игри. Припомни, че ние слушаме непрекъснато а, света. Трябва да припомня също някои думи, които за мен са много важни, на тези на един от председателите и генерален секретар Кофи Анан. Да се не само трябва да покажем какви са пътищата на спорта, но той припомни също, че олимпийските идеали са тези на Обединените нации, т.е. търпимостта, равноправието и най-вече мира. И не е лесно да се постигнат тези цели. Мисля, че това е нещо, което всички смятаме за съжаление, в света продължават да царят нетърпимост, войни и така нататък, докато това са неща, които могат да се решават и с спорта. И първото заключение е, че спортните организации, поне в настоящия момент от няколко години, си дават сметка за необходимостта да вземат под внимание стандартите, огромния, огромното влияние, социално влияние, което има спорта и неговата е, добавена стойност. Има един много важен пример, за който не говорихме. Много говорихме за правата на човека, много говорихме за дискриминация, но мисля, че има нещо много важно във всичко това. Това е социалната интеграция. И мисля, че именно тя е толкова важна. Ние го оставяваме в нашите общества, в Европа, в много страни. Става дума за езиковите проблеми, за цвета на кожата, за е, явления, свързани с различни култури. И мисля, че спортът е един вектор, който е носител, който е много важен за социална интеграция и чрез тази интеграция, разбира се, той има много силно отражение в, по отношение на дискриминацията и съответно защитата на правата на човека. Няма да говорим за други аспекти, като здравето, образованието и така нататък. В тази перспектива именно за нас правата на човека са един много важен носител, който отива отвъд на организацията на спортните събития. Смятам, че тук сме призвани като институция да дискутираме с вас и, и не само да участваме, но също така и да поставим под въпрос и нашата дейност. Мисля, че това е общия принцип. Мисля, че това е един на, напълно положителен подход спрямо тези проблеми, а от друга страна смятам, че не трябва да забравяме, че не може да използваме спорта като политическа трибуна. А от друга страна, спрямо трябва да видим също какво правим, откъде идваме и мисля, че също не може да изискваме да действаме като е, правителство или както го правят други някои институции. Много е важно да се припомни и подходът, който трябва да има спорта, е, т.е. неутрален подход. Но това не означава, че е, ще имаме аполитичен, безразличен подход. И сега, за да се върна някои принципи, е, общи принципи, мисля, че трябва хубаво е да говорим и да си казваме, че сме открити към проблемите, но трябва да видим конкретно до къде сме стигнали и на къде вървим. Мисля, че има нещо важно. Е, трябва да видим къде може да се намесим, какво може да направим конкретно. Един от аспектите, за които е, стана дума от Деве, трябва да видим какво е записано в, е, е, за този период до 2020 година и да видим този член 6 от Олимпийската харта, що се отнася до заданията, които са изискванията за големите спортни събития, по-специално Олимпийските игри. Съществуват разпоредби, градовете, на където се организират Олимпийските игри, да не проявяват дискриминация, а от друга страна, което е много важно, е да спазват личността и правата на човека. Мога да се присъединя към това, което каза госпожа Ворден. Тя даде само един пример. Тя говори за дискриминацията на жените в Саудитска Аравия или в Иран. Трябва все пак да си даваме сметка, че нашата, нашите възможности е, са доста ограничени, не може да се намесим там, но от друга страна пък е, в миналото все пак имаше някои стъпки напред. Жак Рогю, президента, когато води много дълги дискусии с председателя на Олимпийския комитет и генерален секретар на Судитска Арабия, успя един женски, да, направи така, че един женски екип да участва на Олимпийските игри в Лондон. Но това е само една малка стъпка напред. Но все пак нещо беше постигнато. И смятам, че тези два аспекта, не дискриминацията, е, е един от начините да се намесим активно, това е с изискванията, т.е. задълженията, които налагаме на градовете, беше направена една първа стъпка, но мисля, че и други неща, които трябва да бъдат направени. Говорихме за правата на работещите, но ние всички знаем, че има елементарни правила, които се изискват за условията, при които хората работят, за плащането. но също така трябва да се разглежда и е, тази ситуация. Ние имаме шанса, че разполагаме с е, разпоредия в нашите законодателства в областта на трудовото право, които са публични и те осигуряват немалко защита за тружещите. За съжаление, в други страни те не съществуват, но знаем, че е, не само нашите институции работят в този контекст. Аз наскоро четох, че има едно изслушване в подобен контекст в Страсбург. Международната организация по труда беше поканена, но е, ако една световна организация с тези големи възможности също ограничена в своята дейност, мисля, че не може да очакваме много от спортното движение. Все пак, все пак с изискванията, които налагаме за избора на градовете, може да се постигне нещо. И трябва да се види как да се решават някои много трудни аспекти и трудни въпроси. Що се отнася до този процес за избора на градовете. Както казах, има много изисквания. Аз цитирах някои, но, има, но и също и препоръка 14, което подсила 6 е основен принцип на Олимпийското движение във връзка с правата на човека, недискриминацията по признак на пол, както казах, отделя за Саудитска Арабия, това е само един пример, на времето имах много добри отношения с предишния председател на Олимпийския комитет на Саудитска Арабия. Знае, че те си даваха сметка, но самото общество е, е, правеше така, че нещата да не са толкова лесни да се решават въпросите в този контекст. И като заключение, тъй като времето ми се изчерпа. Трябва да се разглежда спортното движение като един вектор, като един носител, който да носи основни ценности на нашето общество, който да, да, да допринася от своя страна по отношение на възпитанието, образованието. Мисля, че това е много важен елемент. Информацията, която е също много важна, не само по отношение на младите, на всички. И съм убеден, че са направени немалко стъпки спорта да бъде наистина един от композиторите, да го наречем така, в контекста на различните организации. И мисля, че всички тук сме събрани, за да може да допринесем за някакви социални промени, известни движения в нашето общество, за да постигнем целите, които сме си набелязали, спазване на правата на човека и недискриминация. Това са основните думи, които исках да кажа в този ден. Мерси боку. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Майер, научен координатор на програмата, на обществата програма за Института за външните отношения ИФА. ФА. Уважаеми госпожа Валенциано, уважаема госпожа Коста. Уважаема публика, спорта е един универсален език, който ни обединява през всички граници. И е, ние, той може да обедини един толкова разединен е, свят в момента. Той е една е, социална стока, така да се каже, която има и своите културни изменения. Той е всъщност елемент от културната дипломация и работи за спорта мир и развитие. Искам да говоря сега за инициативата, която ние развиваме, е, Международната института за международни проучвания е част от мрежа за международен културен диалог. Нашата програма за научни изследвания – се съсредоточава върху основни теми от културната и външната политика. В такъв смисъл изследваме и предизвикателствата на спорта пред външната политика. През декември имахме среща с разговор с неправителствени организации и научни изследователи. Моника Штаб е треньор на футболния отбор, е, женския футболен отбор на Катар. Тя е работила в много други страни, Бахрейн и други. И за да се играе футбол, човек е, има нужда само от малко пространство и топка. И, е, но чувството, което получаваш на удовлетвореност, на самочувствие е, са много големи. И участието на жените в спорта може именно да допринесе това, те да се чувстват по-свободни и да се чувстват по-самоуверени. По този начин те допринасят и за укрепване на своето общество. Е, спортът може да допринесе и за интегриране на хората с е, физически увреждания. Така че е, проектите, свързани с спорта, могат да оформят е, ценности, поведение и основния потенциал на спорта е да протегне ръка към хората от всички възрасти и социални среди. Особено в развиващите се страни, в времена на криза, той може да бъде дори инструмент за е, управление на кризи. Спорта преодолява бариерите. В е, Ливан, примерно, имаше проекти за сближаване на различни социални групи на млади хора посредством спорта. Тоест, той има огромен потенциал и в е, решаването на граждански конфликти. В такъв смисъл трябва да се търсят и повече повече опит и повече проекти в това отношение. Спорта изважда хората от себе си, кара ги да не се вглеждат само в себе си, възпитава ценности като толерантност, културен обмен, търпимост към различни религии и политически системи. Затова и спорта се използва като инструмент на културната дипломация – той увеличава и видимостта на дадени страни, но може да води и до неравноправие. Големите спортни събития в такъв смисъл са възможност страните да изграждат доверие помежду си, но също и да нарушават е, или да изграждат лош имидж за себе си. Примерно, спортните игри в е, Германия подобриха много имиджа на тази страна, но примерно Бразилия попадна в, в мнението и под, влияние, под вниманието на обществеността именно поради нарушения в социалната си политика. И подобни проблеми бяха изведени пред световната публика. Световната купа също има голяма публичност и там големи е, правителства, правителствата на големи страни могат от една страна да показват е, добър имидж, но и също да се видят техните слаби страни, което се случи в Сочи. социалната неравнопоставеност, нарушаването на човешки права винаги се виждат, когато обърнем поглед към спортни събития в определени страни. И страни, където не са стабилни социално и политически, все по-често получават домакинството на големи спортни събития. Този въпрос трябва да се обсъди. При спортни събития винаги има голямо взаимодействие между страните, международни организации, гражданското общество и медиите. Присъждането на домакинство на големи спортни събития е свързано и с компромиси, примерно либерализиране на определени пазари за този период, Въпросът е какво друго можем да постигнем. Можем ли да, да поставяме условия, дали МОК стига достатъчно далече. Международните и национални спортни е, сдружения имат своята отговорност в това отношение. Те трябва да упражняват контрол и за постигането на целите за развитие на хилядолетието на ООН. Е. Е, един учен от Обединеното кралство бива цитиран, който счита, че спортните събития трябва първо да отчитат етиката, след това политиката. Европейския съюз е, е, има своите ценности, които вдъхновяват е, мнозина. И ако няма морал, ако не се спазват човешките права, това сериозно ще наруши техния имидж. Това е цитата от британската научна работничка. Много рядко може да се упражни толкова голям натиск при спортни събития, че той да донесе сериозна промяна в живота на хората в съответната страна. Не е ясно какво се промени в Бразилия, например. Но е ясно, че големите спортни събития, ако имат отражение, то е временно. Става дума за отражението им върху развитието на страните. Има едно изследване, наречено Circus Maximus, свързано с изследвания на отражението на, спортни, на футболната купа и други като резултатите са, че главно отражението е върху имиджа, а на моменти дори няма отражение и върху репутацията на съответната страна. Така че трябва домакинството да се присъжда на страни, които са в състояние да създадат устойчиви структури, които да спазват и е, човешките права, и основните ценности. Азербайджан и е, други страни, които ще бъдат домакини на зимните игри през 2020, там има сериозни проблеми, които те първа трябва да се решават. И е, голямата привлекателна сила на спорта е, може да бъде не само инструмент за национална видимост, но и инструмент на външната политика. Той говори на младите хора от всички е, социални е, нива и класи. Той може да доведе до интегриране и преодоляване на различията той обаче спорта не получава достатъчно внимание в тези си измерения в медиите. Ние трябва да търсиме по-голямо работа по изличане на максимален потенциал, включително и за изграждане на доверие. И, ако... и с това ви благодаря. Bueno, muy bueno. Ahora voy a dar la palabra a nuestro colega. Благодаря. А сега колегата Марк Травела, който е заместник председател на а, групата Спорт. И след това и колегите депутати могат да се изкажат в дебата. Вече има доста желащи да вземат думата. Господин Тарабела. Благодаря. Добър ден. Ще говоря като съпредседател по междинната група спорт, която съм с Сантьяго Фисес, група, която е призната официално в Европейския парламент от миналата година. Първо искам да благодаря на Комисията по човешките права, както и Комисията по културата за организирането на това изслушване за правата и човешките права и спорта. Смятам, че е много важно Европейският парламент да участва все повече в тематиките свързани с спорта, още повече, че за първи път в Европейската комисия имаме комисар с ясен портфел в спорт. Затова ние създадохме тази междинна група спорт още в началото на мандата. Над 100 милиона европейци осъществяват някаква физическа активност, така че мисля, че е добре да имаме подобна група с много идеи. Над 70 депутата участват в нея. Има много жени. Разбира се, участват за всички политически групи. И е много важно да има равенство между половете. Разбира се, тези хора трябва да са бивши спортисти. Господин Загоракис е тук. Той е бивш капитан на националния отбор. Отбор, който е бил шампион на Европа от през 2004 и също Джуди Гърлинг, Вижени Розие и други също участват в бюрото на тази интергрупа. А, темата е спорта и здравето. А, физическата дейност позволява да се избегнат някои болести и да имаме по-добро здраве като цяло. Спорта също осигурява а, образование и също помага на много хора да надскочат социалните неравенства. Спортът бизнес, ви знаете, през 2014 година 146,5 милиарда долара а, са минали през спорта. Знаете също и а, различните проблеми с а, залаганията, както и разви... много други съсвети, много други страни на спорта, на професионалния спорт. Нашата група също иска да включи всички действащи лица, асоциации, предприятия, спортисти и първото събитие в това отношение ще се състои на 30 юни в с присъствието на, присъствието на въпросния комисар, който има в портфолиото си спорт. Той ще ни представи стратегията за бъдеще, а през септември ще ни се представят критериите за присъждане на големите спортни събития. Благодаря, че дадохте на спорта място, което той заслужава в европейското пространство. Днешната конференция със сигурност ще има ехо и за бъдеще. Знаете за Катар 4000 смъртни случаи, най-вече работници по спортните съоръжения, много повече, отколкото ще са спортистите, футболистите, които ще участват в спортното събитие след няколко години. Така че надявам се да има последица днешното заседание и нашата група да се занимава с всички други а, елементи, защото спортът засяга почти 200 милиона европейски жители, които а, имат нужда да се чуе думата им и тук в европейските институции, нещо, което не е било така преди. Благодаря ви още веднъж за организирането на събитието. Благодаря на господин Тарабела. А сега господин Бента от Комисията по културата и образованието. И също е член на бюрото на тази е, група. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Е, oczywiście ако бъде... Благодаря, госпожо председател. Аз съм бивш спортист и съм имал възможност да посещавам много спортни събития, организирани включително и от МОК. И, а, присъствал съм и на Световната купа. Благодаря на всички оратори, които тук ни запознаха с информация, която потвърждава статута на спорта. Имам няколко въпроса и коментара. Ние първо трябва да разгледаме економическия аспект, аспекта за развитие. Наясно ли сте ли, че 3,7% от БВП на Европейския съюз отива за спорт. Също измерението човешки права, равнопоставеност на половете, борба с дискриминация. Това са неща, които трябва да обсъдим спортисти много често, след като приключат кариерата си, стават треньори. Какво е тяхното отношение към подобни аспекти? Вие знаете, че всъщност изглежда, че от определена нация е домакин на определено събитие, но всъщност ФИФА и МОК са само наднационални организации, които остават на националните организации да организират съответните събития, но международните правила се налагат и те са задължителни и често тези международни правила са в противоречие с националното законодателство на съответната страна, организиращо спортното събитие. И тогава международните организации имат сериозни, е, сериозна мощ, е, когато става дума за организиране на спортни събития, като Олимпийските игри, например. И като имаме предвид какво се случва с човешките права, съм и изненадана от думите на представителя на ФИФА, че е, показателите за развитие са основни критерии, използвани в момента. Във всички случаи, благодаря за ясно представената информация от е, е, изказващите се. Благодаря и на господин Майер от, от Германия за, за това, че той се застъпва и за правата на работниците в Катар и за отговорността на спортните журналисти. Аз лично изключително много се радвам, че хора като вас разкриват това, което се случва. Господин Панцери. Президенте, cercherò di essere un po' franco verso i nostri interlocutori. Благодаря. Ще бъда откровен. Надявам се да отговорят нашите гости на казаното от мен. Мисля, че има проблем с спорта. Първо, защото политическият свят остана настрани от спорта и това е грешно. Защо? Защото спорта се затвори в себе си и си стана самодостатъчен. Реакциите относно корупцията, както и относно човешките права, бяха доста ограничени. А както го видяхме сега, спортът служи все повече като инструмент за а, изчистване на съвестта на властите. С мълчаливото съгласие на ФИФА и на МОК. Втората точка това е това са парите. И тук като че ли се изневрява на духа на олимпийските принципи. И това е част от ам, цялото разграждане между а, политическата власт и спорта. Като че ли в спорта се приемат всички тези неща, които по принцип не са приети в останалата част от живота. Спортът е напълно ом, изолиран и политическия свят трябва да спре това отклонение. Трябва да има по-добро фиксиране на правилата за човешките права в спорта. Втората основна работна хипотеза е, да се даде по-важна роля на образователната функция на спорта, както и на моралната функция. Може би трябва да се направи една информационна кампания относно спорта и а, наркотиците. Съгласен съм с госпожа Видмайер, която говори за спорта и за външната политика. Спомням си една игра на пинг-понг между Мао Цедон и Никсън. В, това беше в Япония. Така че това също може да помогне. Горакис, che tra l'altro è anche un grande sportivo e quindi ci fa piacere avere la voce. Благодаря сега колегата за Горакис, който също е спортист. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε... Благодаря, госпожо председател. Ние сме отбор, който се управлява от господин Тарабела и господин Физас. Аз искам най-напред да ви благодаря за всичките изявления, които чух, за информацията, която ни предоставихте. Чухме много неща, не бих казал странни, но неща, които просто не очаквахме. Не очаквахме такива измерения, като тези, които описахте. Представителката на FIFA говори за приятни изненади и ние с нетърпение очакваме позицията на FIFA. Аз самият, който се занимавам с спорт вече от немалко години, бих казал за мен това, което е много важно, са живота на човека, човешките животи. И това е което трябва да ни е, притеснява. Загубата на хора. Това е което ни учи спорта. И футбола също. Това е уважението към човешки живот. Грация. Е. Благодаря. Госпожа Локбилер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички изказали се и имам три забележки. Най-напред, що се отнася до процедурата за селекция, след това ще говоря за Катар и най-накрая за Европейския парламент. Мисля, че е много важно при процедурата е, за селекция на градовете, къде ще се произвеждат големите събития, спортните организации трябва да изискват повече подобрение по отношение на правата на човека. Това беше един въпрос на господин Тайзън и други, които се изказаха по тези въпроси. Но това е също въпрос, който отправям и към ФИФА. Вие правите оценки относно техническите, економическите, е, въпроси относно системата на конструкциите, е, достъпа, е, железопътните линии и така нататък. Моето предложение е също да направите оценка и на критериите от социално естество и критериите свързани с правата на човека, които трябва да бъдат взети под внимание. Може да предвидите някакви показатели по отношение свободата на пресата, свободата на човека, да държите сметка за мнението на амнисти и други организации, държите сметка за документите от синдикатите, за да се знае точно каква е ситуацията в страната в момента, когато се избира града. Е, възможно е да се изготви някаква бележка, която да бъде взета под внимание, когато се вземат решенията. Въпросът ми е следния. Дали това се прави, е, по-специално в рамките на ФИФА, е, конкретната ситуация, чисто прагматична ситуация по отношение на правата на човека, дали се взема под внимание. Не става дума да се държи сметка за етичните, общите етични проблеми, които са твърде широки и твърде всеоклатни. Бихте ли били съгласни с една оценка на въздействието, което да държи сметка за дейността на спортните федерации в съответните страни. Например, що се отнася до правото на труд в Катар или що се отнася до ситуацията в Азербайджан. Знаем, че има разпоредби, които са приети по отношение свободата на пресата преди и по време на тези спортни мероприятия. И на трето място, може би отиваме малко далеч, но вие вече говорихте за това, спортните игри в Бразилия, спортните федерации трябва да помислят за някакъв модел, който да позволява да се гарантира, че местното население ще се възползва също от тези спортни мероприятия, а не само това да бъде в полза на големите мултинационални компании, които правят реклами и така нататък, например Nestle, и това всъщност, е, тази реклама не допринася нищо за местното население. Искам да знае коя е ваша позиция. Що се отнася до Катар, през април парламента изпрати на делегация в тази страна, за да провери каква е ситуацията на място. Това е въпрос, който е към е, представителят на ФИФА. Представителят на ФИФА, който беше тук миналата година, посочи пред нас, съвсем конкретно, що се отнасяше до Катар, че времето е ограничено и ФИФА трябва да направи всичко възможно, за да подобри ситуацията в отношение на правата на човека в тази страна. Имаше един доклад, доклад от парламента, в който се изискваха някои подобрения по отношение правата на труд, но не бяха взети никакви мерки. Мисля, че това е работа на ФИФА. Тя трябва да контролира, да провери дали се изпълняват по поетите обещания. По-специално тази система Кафала, тя не е променена изобщо. И мисля, че трябва да се гарантира ситуацията в областта на правото да бъде променена на място. Също така е, имаше някои е, така, съмнения за корупция в Катар. Важно е докладите в това отношение да бъдат обнародвани. И като говорим пък за парламента, мисля, че си дадохме сметка, че времето изтича по отношение по-специално Олимпийските игри в Баку. Беше посочено, че ситуацията в Баку е, трябва да бъде разгледана мисля, че трябва да се обърнем също и към висшите инстанции на този парламент, за да може през май, по време на пленарното заседание, да се разгледат въпросите с нарушенията на правата на човека в Баку. Мисля, че това ще бъде много полезно. Смятам, че в рамките на парламента не е прието никаква резолюция до този момент по отношение отношенията между правата на човека и спорта. Мисля, че тази тема, която е свързана и с изключването на жените от е, спортните мероприятия, трябва да бъде разгледана. Аз е, не принадлежа на спортния свят, не съм спортистка, но мисля, че ще е необходимо в рамките на интергрупата да се е, изясни перспективата и засили работата по отношение правата на човека, за да не може този въпрос да мине на втори, на второ, второ място. Благодаря. И сега господин Демесмекер. Very well, I will speak Dutch. Thank you. Е, ще говоря на собствения си език, на нидерландски. Благодаря на всички гости за техните изказвания и за различните интересни дискусии. Като общо мога да се съглася и да подкрепя казаното от ораторите. Аз изготвих един списък с спортни събития, където са отбелязани нарушения на човешките права с Олимпийските игри и Световната купа а също и Африканската купа от 2012 година, хокейното първенство в Беларус, Формула 1 също така. Аз лично съм бил журналист и като професионален журналист работих за телевизионна програма до преди 10 години и знам, че Медиите понякога съобщават за нарушавания на човешки права преди събития. Но в момента, в който мине е, събитието, нещата си остават такива каквито са. Просто хляб и зрелища и всички са доволни. Точно това се случи и с Световната купа по футбол миналата година. Видяхте как се надигна национална гордост, национализъм. И разбира се, медиите също искат техния отбор да се справи възможно най-добре, защото става дума за национални и спортни постижения. Никой не иска в такъв момент да очерня резултатите. И медиите реално не се интересуват какво се случва извън стадионите, какво се е случило, какво се случва и какво ще се случва зад сцената. И медиите в такъв смисъл имат ключова роля. А ние като политически представители също имаме много важна роля. Ние имаме своята роля в обществото и съществуват инициативи, организирани от политици. Госпожа Луначек е, организира доста събития. Още следващата седмица мисля, че ще има нещо организирано от нея преди а, е, спорните събития в Баку. Ние сме приели решение за налагане на клаузи за спазване на човешките права при подписване на споразумения с страните. И е, ФИФА би следвало да процедира точно по същия начин, както и други международни организации. И ако мога честно да кажа, бях и изненадан и доста разочарован, от изказването на представителя на ФИФА. Отбелязах си доста фрази от това изказване. Примерно, нямаме подход реално свързан с човешките права. Това абсолютно ме шокира. И трябва да се търси един баланс. Нека да бъдем добре реалистични и прагматични. Вярно, не се разговаря с представители на суверенните държави в това отношение, но и е, част от държавите домакини са доста авторитарни, но човешките права са универсални. И не става дума за отношения с, с суверенни държави, а използването на спорта от тези суверенни държави за повишаване на репутацията си. Не бива да се залъгваме в това отношение. И е, ФИФА няма правомощи или няма мощ, обаче има е, своите е, начини да го прави. Има стимули, има морковчето, така да се каже. Е, и вие казахте, че ще се преразгледат е, процедурите. Ако помня правилно, казахте, че това ще се случи след 2026 е, година. Докъде ще се стигне с тази реформа? Може ли да ни дадете нещо по-конкретно като подробности или поне да очертаете намеренията? Сега, някои други конкретни бележки и въпроси. Първо, как ние като евродепутати можем да упражним натиск, как биха могли страните членки да упражнят натиск върху международните спортни федерации, да настояват за извеждане на човешките права в техните критерии. Не само за присъждане на домакинство, но и за организиране на съответното спортно събитие. Просто, просто после бойкот, не е ли редно а, трети страни да решат да бойкотират страни, когато там се нарушават а, човешки права? Не е ли добре да помислиме за това? и също за това как ще се отрази един бойкот върху съответните е, практики за спазване на човешки права в тези страни. Примерно в Азербайджан, тук се коментира, ние не, нямаме никакви съмнения как точно процедират те и какво се случва. Те съвсем е, ясно казаха, че няма да пуснат критикуващи журналисти в страната и че ако такива се промъкнат и започнат да критикуват, те ще бъдат изгонени. Какво ще направи всъщност е, спортните журналисти и асоциация им да се преборят с тези практики? Че? Господин Астеричиус. Да, благодаря, госпожо председател. Е, определено високо ценя тази открита дискусия по тези деликатни въпроси и мога да кажа, че позицията на АЛДЕ остава непроменена. Е, ние не можем да правим компромис с човешките права, когато организираме спортни събития. Това е чувствителна и е, това е чувствително високо значимо измерение. А спорта говори универсалният език. Гражданското общество но с нашата, нашите държави, както и навсякъде по света, ние всички, те всички разбират политиците, разбират спорта много по-добре от политиците. Така че ние като че ли губим а, състезанието. Нека да споменем няколко а, неща. Първо, организациите за защита на човешките права. Имате ли доказателства или фактологична информация след като се започне подготовката за организирането на каквото и да било спортно събитие в някоя държава, и, а, и Международна асоциация отиде там да огледа подготовката. Имате ли информация дали тези делегации, тази делегация се среща с местни независими експерти, журналисти, организации по човешките права, които евентуално биха знали и биха имали доказателства за ситуацията. После, след като събитието вече е организирано и тече, има ли някакъв ефективен контакт между организациите по защита на човешките права и организаторите? Има ли прозрачност в този контакт? Второ, съгласен съм с вас, че всички трябва да играем според правилата. Но кой прави правилата? Кой установява принципите и правилата които всички организатори, политици, спортисти трябва да организират. Кой организира правилата на МОК и ФИГА? Спомнете ли си е, случай, където вашата е, организация направила отрицателна оценка и е препоръчала да не се организира е, дадено спортно събитие в дадена трета държава? Или пък имали ли сте подозрения за нарушаване на човешките права в тази държава и не спазване на стандартите, за които са изградени в света в това отношение? И накрая, госпожо председател, искам да изразя нашата тревога за нещо практично. Трябва ли да попитаме тези власти, които правят докладите за човешките права, може ли да ги помолим да сложат акцента върху този проблем, а именно за спортните събития и човешките права? Благодаря. Muchísimas gracias, señor Señora Lunacek. Gracias, Presidenta. Thank you very much. Um... Госпожа Лоначек, благодаря. Искам да благодаря на двете комисии и всички, които присъстват днес на дебата. Считам, че той е изключително важен. Искам да говоря за игрите в Баку, но преди това ще е, започна с един коментар и въпрос за представителят на ФИФА и на Европейския Олимпийски комитет. Когато и двамата се изказахте, вие се опитвахте да ни кажете това, което имахте да кажете, което е добре, но също така остана с впечатление, че се опитвате да постигнете промяна във вашите организации, но като че ли главно ни обяснявате защо не можете да, на, да постигнете нищо повече, какви са проблемите. Не може ли да ни кажете какво можете да направите, за да работите за човешките права в страните, където се организират съответните спортни събития? Именно това очакваме от вас. Често казват, спорта не е политически. Съжалявам, но големите спортни събития, а пък и по-малките и спортните асоциации са политически, защото те създават политическо въздействие – и когато казвате представителката на ФИФА, че работите с суверенни държави, които си имат закони за човешки права, много съжалявам. В дейността си по външни работи е, сме е, наясно, че суверени, е, суверените страни, когато става дума за човешки права, те не са неприкосновени. Има достатъчно примери за практики на критика за нарушаване на човешките права и ние не го правим само към трети е, само към трети страни, правим го и е, срещу нашите собствени страни, критикуваме ги. И международната общност и в ООН е, вече не може да се приема факта, че национални държави хвърлят е, своите граждани в е, затвора за нарушения, които нямат нищо общо с наказателния кодекс, примерно за защитаване на човешки права. Не може е, да казваме, че суверенната държава е един орел и тя не бива е, и той не бива да бъде е, закачан. Та искам да чуя от вас какво можете да направите, за да повлияете на нещата на място и нещо, което бих искала да може да има възможност спортистите да заемат и политическа събитие, позиция. Ако помните в Сочи имах, имаше жени и активистки, които искаха да сложат лак на ногтите си в е, цветовете на дъгата и дори. Това бе проблематично, защото знаете какви са законите за хората с различна социална, е, сексуална ориентация в Русия. Защо е, не може да се разреши поне такива прости жестове? Мнозина може би, че не искат да го правят, но защо вие не разрешихте, който иска да си блокира ногтите? Също въпроса за бойкота. Аз лично не считам, че дори като политически активист е, бих е, препоръчвала това, този метод. Аз по-скоро бих използвала спортни събития за търсене на положителни е, промени. Това е което аз бих отговорила на въпроса за бойкота. А сега конкретно за игрите в Баку. С голямо безпокойство прочетох новините, че за ограничаване на свободата на пресата в този момент. Ние за 12 май ще организираме едно събиране на неправителствени организации – наречено надбягване за човешки права, тук в парламента ще има и представител. Сега тук е, тя е тук, дъщерята на Лейла и Ариф Юнус. Много се радваме, че тя е сред нас. Нейните родители са в затвора от август. Майка е болна, има нужда от здравни грижи те са затворени заедно с мнозина други, заради това, че са активисти за човешките права. Аз съм се срещала с тях в Баку нееднократно и те са едни от мнозината, като Расел Джафаров, които се опитват да, да се борят за демокрация. Специално това лице бе осъден на 6 години и половина. Други също един защитник на човешки права, адвокат е също в затвора за над 7 години, защото са се опитали да изготвят списък на политически активисти в Азербайджан. Сега са в затвора. Затова се обръщам към представителя на ФИФИ и на Европейския олимпийски комитет за игрите през юни в Баку, настоявайте пред правителството да освободи политическите затворници Лейла и Юнус, Арифа Юнус и мнозина други. Ако постигнете това, това ще има своя резонанс. И вие можете да кажете на всички, че нарушенията на човешките права се толерира от спорта, че спорта си затваря очите пред подобни нарушения. Затова възползвайте се от факта, че дъщерята на тези политически затворници е тук и че тези хора е, са в затвора не защото са направили нещо друго, а защото искат да имат свобода на из... изявлението. Ако успеете да направите нещо подобно, тогава ще има изключително положителен отзвук и самите игри в Баку. Просто ни кажете какво сте готови да направите, а не какво не можете. Господин Гжип. пани Шадничанца. Тематика, която е... Благодаря, госпожо председател. Въпросът е, за големите спортни събития е една сериозна тема, по която сме говорили многократно. Чудесно е, че двете комисии организираха това изслушване съвместно. Говорихме вече многократно за различни аспекти на тези големи спортни събития, например въпросът за условията на труд, тези, които подготвят тези големи спортни събития. Става дума и за Катар. Имаше изслушване в Комисията за правата на човека по време на предишния мандат. Няма да се спирам отново на това, но за това, за което говори господин Вента, т.е. всичко, което става в колисите на големите събития, има още един важен аспект, който по някой път се забравя, като че ли е нещо срамно. А обикновено се казва, че организацията е много добра, че всичко е вред. Спортните организации и федерации спращат персонал, се оказва, че нормите за труд, условията на труд при подготовката на спортните събития, условията на персонала, всичко това е много различно, съобразно различните федерации, съобразно различните държави и това е малко жалко и бих казал срамно. Тоест, ние не сме в състояние да осигурим равни права, спортистите не искат да говорят за това. Всичко, което излиза извън стадионите, извън спортните игрища и така нататък. Например, въпроса с проституцията по време на големите спортни събития. Има някои незаконни практики, а всичко това по някой път се организира от групи, които експлуатират по безогледен начин спортните събития. Един друг пример, например, инвестициите, които са свързани с големите спортни събития и въпросът с спазването на правата на собствениците на терените, на земите, на които се изграждат някои спортни съоръжения и стадиони и други такива установки. Разбира се, собствениците на тези земи трябва да бъдат защитени от закона. Това също трябва да бъде взето под внимание и дискутирано. Понякога Европейският парламент и други институции, които се занимават с правата на човека, получават информация относно тези практики и така че големите спортни събития, разбира се, са изключително важни, но искам да подчертая това, че тези големи събития са също и една арена на големи манифестации, събития. Спомняте си спортистите, американските бегачи, които протестираха срещу расовата сегрегация, когато вдигнаха юмрук с черна ръкавица. И това предизвика, разбира се, е, много силен отзвук. Но мисля, че това са неща, които са много важни, това са моменти, които са много съществени. Също така и в един момент Олимпийските игри се провеждаха на две различни места по време, например, Олимпийските игри в Москва, имаше някои държави, които отказаха да участват или изпратят спортисти в, на Олимпийските игри в Москва. Така че, естествено, е, спортните събития имат връзка с е, някои политически аспекти, въпреки че искаме да ги избегнем. Но последното нещо, върху което искам да привлека вашето внимание, това са е, емоциите, които са свързани с тези събития които са много силни, бихме искали те да бъдат насочени е, към положителното. Всички хора се подготвят се подготвят сериозно за тези събития. Става дума за устойчивото развитие, разбира се, Състояха се европейски шампионати в Польша, в Украина, шампионати по футбол. И всички тези е, съоръжения се използват още и днес, освен тези, които са в Донецк, които пострадаха много от събитията, които, на които сме свидетели. Така че това беше една друга страна, членка на е, Европейския съюз, Тези спортни събития, разбира се, могат да послужат и за засилване на съвместното разбиране между страните. Благодаря. И така ще направя следното нещо. Ще дам думата на кръглата маса. Разбира се, не мога да дам думата на всички. Мисля, че основните въпроси са насочени към представителите на МОКИ и на ФИФА. Ще дам думата и на госпожа Коста от Европейския съюз. Но, е, времето ни все пак е ограничено и моля да проявите разбиране. И така, давам думата на представителката на ФИФА и след това ще дам думата на един друг представител, после ще дам думата и на комисията и след това на моята съпредседателка. Съвсем накратко. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Ще се опитам да отговоря на коментарите на господин Денис Мека, господин Шалуначек и Лох Билер. Те са свързани. Да, имаме подход свързан с човешките права. Нека да ви коригирам имаме такъв подход и той е включен в нашия етически кодекс, в кодекса на поведение, в самия правилник на организацията, статута А, Ще се опитам да обясня, опитах се да обясня по-рано, че имаме специфична глава за социално-економическо развитие, в която ние искаме ангажименти от страна на въпросните кандидати и там имаме критерии за социално и, и човешко развитие, както и економическо развитие. Много е важно да тук да споменем Катар. А, измежду Катар имаме най-силните, в тази кандидатура имаме най-силните елементи за подобно ангажиране. Не казвам, че ситуацията там не е проблематична, напротив, Смятам, че компетентните органи в Катар са първите, които го признават, но те също а, признават, че а, се прави, че се е постигнал голям напредък още от а, одобряването на кандидатурата им. А, разбира се, нашият статут в това отношение, тази глава е а, начина по който ние работим за обмяна. И вашият въпрос дали бойкотът ще бъде обект на дискусия. Отговорът за нас е не. Бойкот няма да бъде правилният начин да постигнем резултатите. Напротив, това ще бъде напълно против принципа, че спортът представлява всички и а, подхода ни е, че се подобрява ситуацията, че се, да се увеличи информацията, да се привлече вниманието, а не да, да наказваме по този начин страните, които осъществяват бойкота. Бойкота на спортно събитие в миналото, както историята го показва, не, не е донесло нищо полезно. Относно 2026, разглеждането тече и а, следващите няколко месеца ще се стартира процедурата за избиране на кандидат за домакин за 2026, Световната купа 2026. Решението трябва да се направи, да се вземе през 2017, а процеса за кандидатурите ще започне през, през следващите няколко месеца и ще се уточни до края на 2015. В този контекст ние се стремим, както вече казах, да разгледаме всички области, всички разпоредби, например, свързани с човешките права, с стандарта на труда за страните кандидати. Какво можем да направим по-точно? това, което вече бях споменала, а именно да се привлече вниманието към ситуацията в държавата домакин или кандидат за домакинство. Вече имаме разпоредби, имаме приложима рамка и за в бъдеще ние искаме дори да отидем по-напред в това отношение, искаме да гарантираме някои области, например, за оценката и управлението на човешките права, човешките ресурси, и също да видим ангажимента на държавата, когато предлага стратегия за това как евентуално да се справи с отрицателните явления, свързани с организирането на едно такова домакинство. Това е което ще направим, но това не означава, че започваме от нулата. Вече имаме подход в това отношение. И какво, какво се е случило от изминалото изслушване до сега, попита госпожа Лохбилер. От миналото изслушване, организирано от Европейския парламент по човешките права при големите спортни събития на сега изслушването тогава говореше най-вече за ситуацията в Катар. Непрекъснато поддържаме контакт с организаторите, както и комитета, който отговаря за заетостта. Това е компетентният орган, който е свързан с и отговаря за всички събития за изграждането на съоръженията при Световната купа. Това са правителствените органи в страната, ние участваме е, в тези дискусии с официалните органи и от февруари и януари миналата година е, има обществени стандарти, оповестени, е, които са наложени на всички фирми, които участват при изграждането на такива проекти. И ако правилно се спомням, декември 2014 имаше един доклад за спазването на тези критерии, където се говореше точно за тези стандарти. И това е положителният аспект. Това са стъпки, това са инициативи, които вървят в правилната посока и също трябва да бъдат признати, когато водим един общ дебат за това как спорта допринася за насърчаването на човешките права. Това е един вид инициатива, която предизвика или ускори спазването на човешките права, просто защото държавата е домакин на голямо спортно събитие. И също, мисля, че наистина има повод за критики, имаме нужда да подобрим много неща, но държавите работят и също трябва да подкрепим инициативите им, когато те вървят в правилната посока. Ето, виждате конкретни примери от колегите в Катар, които показват а, а, факти и които, разби, както разбирате, са конкретни резултати, но има нужда от допълнително време, за да се материализират постиженията и съответно да имаме постижение на нашите напълно законни очаквания и искания. Надявам се, че съм отговорила на някой от вашите коментари, забележки. Разбира се, мога да ви дам и допълнителна информация, както, като ние, както относно това, което ние правим като спортна федерация, така и какво изискваме а, от държавите, които искат да бъдат домакини. Como репрезентант Елко и сеньор Бесфер. Благодаря. Сега искам да дам думата на представителя на Международния олимпийски комитет. Ich bin CEO des Deutschen Аз е, съм е, директора на Немския олимпийски комитет и съм член на изпълнителния комитет на Европейския олимпийски комитет. И следователно вече съм участвал на този вид е, дискусия и искам да подчертая следното. Правата, човешките права са част от Олимпийската харта. Преди програмата 2020 беше, случай беше такъв. Правата на човешките права бяха взети под внимание в договорите с градовете, които са домакини на Олимпийските игри. Но все пак трябва да кажа, че човешките права не могат да бъдат измервани, както каза госпожа Луначек. Не могат да бъдат измервани по същия начин, по който се измерва, примерно, една ЖП линия. Доста по-трудно е. Има различни перспективи по отношение на е, човешките права в различните страни но и ситуацията също не е статична. Тези права се променят. Трябва да помислим за Европейската купа, например, през 2012 в Европа, в Польша и в Украина. Купата, състезанието беше организирано в Украина следствие оранжевата революция в един по-различен политически контекст. И ситуацията се промени. Организациите, които желаят да бъдат домакини на подобни събития, е, желаят да подобрат своето реноме, своето име, своят е, имидж на международната сцена. Но също така е, има и обратната страна на медала. Ако повече внимание се отделя на човешките права в една страна, ако всички се турачат в тази ситуация ще има обратен ефект. Например, в Сочи е, си дадо сметка за тези въпроси. Разбира се, човешките права бяха проучени преди игрите в Пекин, преди Сочи. Говорихме с организациите за защита на човешките права. Както миналата седмица имаше среща с господин Патрик Ики вице-председателя господин Янис Кунчик на МОК. И, и аз бях там, и други членове също и на изпълнителния комитет. И се срещнахме с една делегация от Human Rights Watch. Срещнах се с репортери без граници. И Както и нашия председател, ние говорихме с представителите на азербайджанското правителство по тези въпроси, разбира се, но не трябва да се наценява това, което може да се постигне с спорта. Ние не можем да променим социалните структури, ние не можем да променим политиките на държавите или на правителствата. Спортът не е средство в полза на политическа цел – Спортът, спортът е нашата цел. Това беше казано господин Тайзън. Тези спортни състезания имат много важна роля за интеграцията, за включването на хората, но той не е а, инструмент в а, услуга на политиката. Разбира се, спортистите трябва да могат да се изразяват, да се изказват по отношение своите позиции относно нарушенията на правата на човека, както каза госпожа Луначек. Те имат право да го направят. Но, ако е вярно, че те могат да го направят, това не е основната им роля, това не е основната им задача. Нашите спортисти са граждани, които могат да не се изкажат, но които имат правото да не се изкажат, ако желаят. Тези политически дискусии не трябва да да се провеждат на спортните игрища, площадки, може е, да се състезава, например, израелски екип срещу ирански екип, но тогава политическия дебат не трябва да се развива на, в спортната среща. Всеки трябва да носи своята отговорност. Спортът трябва да носи своята отговорност и ние работим в това отношение. Вече го казахме, аз се срещнах с много представители на организации за защита на правата на човека. И това, което трябва да се каже, е, че когато, когато ни казват, вие трябва да ходите само в страните, където се спазват 100% правата на човека, трябва да се има предвид, че Европейския съюз, например, води преговори с Азербайджан, например, в областта на енергетиката. Дали тези условия ще ги наложите на комисията, когато тя преговаря по енергийни въпроси, когато става дума за цели, за економически интереси? Дами и господа, ще кажа да, спортът не е нещо, което е извън политиката, разбира се. То има своя политически аспект. Всички ние знаем, че е, игрите се провеждат в контекст, при които човешките права трябва да играят много силна роля. Ние ще се постараем така да се случи. Приветстваме, че тези въпроси се вземат под внимание и се включват в договорите с заинтересованите градове и страни, но трябва да се има предвид какво може да направи спорта. Например, може да цитираме Тибет. Въпросите, свързани с Тибет, по някой път е, са на първа страница на вестниците. И това е свързано и, и с това, че въпросите, тези въпроси по време на Олимпийските игри в Пекин излязаха на, на повърхността. И това е, такъв е случай с Азербайджан. Въпросите се разглеждат в медиите, това позволява да се информира общественото мнение и смятам, че всички организации, които се занимават с подготовката и провеждането на тези събития трябва да се стараят да разглеждат открито въпросите свързани с човешките права. Но ние не може да освобождаваме политически затворници. Като Европейски олимпийски комитет ние сме поканени в Азербайджан – където ще се състоят тези първи европейски игри. И в рамките с, на дискусиите с представителите на правителството ние разглеждаме тези въпроси, но все пак не трябва да се наценява това, което ние може да направим. Поставените тук въпроси са политически и те трябва да бъдат разглеждани преди всичко от политическите инстанции, от парламента, от комисията, но не смятам, че трябва да се наценяват нашите възможности и това, което може да постигне спорта. Казахте, че правата на човека са нещо, което се променя в различните страни. И в своето предложение аз се позовах на документи, които касаят защитата на човешките права. Ако вземем под внимание документите в рамките на процедурите за възлагане или за селекция на градовете, се вижда, че економическите, но аспекти трябва за, да бъдат взети под внимание, но също и правата на човека. Така че аз ще помоля нашия заместник председател да се произнесе по този въпрос. Мисля, че тези въпроси не могат да се изчисляват с математически способи. В съвета за сигурност на Обединените нации Азербайджан е част от, е, също от съвета на Европа и как да се определи броя точки, които трябва да се дават. Е, трябва ли да се каже, че игрите не могат да се организират в щатите, защото в някои а, части на Съединените Американски щати не е премахната смъртното наказание. Благодаря. Две минути. Благодаря. А, не виждам много представители на Словения, въпреки че предпочитам да говоря на родния си език, така че ще говоря на английски. Благодарим ви за поканата и ще предадем всички ваши предложения, коментари за нашия изпълнителен орган. Разбира се, ние имаме също представители в това отношение. Ако смятате, че вършим добра работа, спортът е битка на гражданското общество. Това означава, че а, работим по демократизирането на обществото. Ние, ако помогнем, примерно, на участието на 5-6 хиляди спортисти, 1000-2000 журналисти, това вече допринася за отварянето на една държава и за нейната дем... демократизация. Но ние не сме инструмент на даден политически орган, защото това не са нашите компетенции. И а, ние нямаме такива правомощия, нямаме тази сила. Държавата, която споменахте тук, е постоянен а, а, член на Съвета за сигурност на ООН. Азербайджан увеличава все повече търговията с Европейския съюз всички е, европейски държави от Европейския съюз имат дипломатически отношения с тази държава, така че всяка една идея може да бъде дискутирана и всяко едно предложение може евентуално да бъде осъществено на практика. Ние не можем да приемем политически ангажименти. Спортът трябва да бъде автономен, неутрален и разбира се, ние правим всичко възможно, за да насърчаваме човешките права и съответно ще направим всичко възможно да помогнем а, по тези проблеми, за които вие говорихте тук. И ние ще представяме също, ние ще докладваме пред нашите изпълнителни органи, както и пред азербайджанските домакини. Какво можем ние да обещаем? Можем да кажем, че ще има сътрудничество в най-различни области, но не можем, примерно, да водим сътрудничество в наказателни или политически а, области. Това не е в нашите компетенции. Ние представяме всички европейски нации, 50 на брой, но като цяло ние сме последният континент, който организира континентални игри. Защо? Защото Европа е силна. Защото Европа а, печели 70-80% от медалите в, примерно, зимните олимпийски игри. А, ние организираме събитие, което е второ по мащаба си след Олимпийските игри. Считаме, че това ще демократизира всяко едно общество, където отиваме. И ние ще използваме всички възможни средства, за да направим това общество по-отворено, по-добро. Благодаря. Muchísimas gracias. Eh, yo solo diré... Благодаря. Две кратки забележки от моя страна и ще дам думата на председателката Коста за да може тя да приключи. Така че ние закъсняхме половин час, съжалявам. Дори не мога да дам думата и на Европейската комисия, която беше вярна тук на своето място от тази сутрин. Две кратки забележки. Най-напред, защитата на човешките права не е политически въпрос. Защитата на правата на човека е задължение на всички. Това е универсално задължение. Това не е политическа дейност. Да се защитават правата на човека е дълг на всяко човешко същество. И съответно на парламентите, на политиците, разбира се, и те се включват в това. Както и е съдължение за една футболна организация, която е международна организация, която подготви и провежда събития, които са чисто спортни, но защитата на правата на човека е дълг на всички. Освен това, неутралността не съществува. Вие, които сте представители на един изпълнителен орган, който взема решение, който ще организира едно голямо спортно състезание, събитие в Баку, където или в Катар, вие вземате политическо решение от най-голямо значение. Това е едно решение, което има огромен отзвук, огромно отражение и разбира се, тук няма да дебатираме причините за този избор. Има е, други места, където става това, но как се избира една или друга страна, един или град или друг град, това е едно решение, което е от най-висша политическа степен – не се изненадвайте, че въпроса с човешките права се поставят. И не е вярно, че не могат да се измерват. Разбира се, че може. Може да се измерва спазването на правата на човека. Мисля, че е много лесно, но след това съществува и система това да бъде направено. Да се вземе политическо решение, да се проведат игри в Баку или Световната купа по футбол в Катар или другаде, вие имате тази власт да вземете това решение, но след това пък не искате да поемете отговорността и политическия отзвук. Ние тук сме се събрали да искаме някаква помощ. Ние предлагаме да сътрудничим всички, за да подобрим състоянието на хората в целия свят, което е един, едно морално и човешко задължение. Това не е някаква политическа дейност, както беше казано ако стотици хиляди лица, които са се събрали в един стадион и този стадион а, е изграден в цената на живота на хиляди е, работници. Разбира се, има международно отговорност на, на МОК, на ФИФА, на всички, и на всички нас. Може да бъдем прагматични и да кажем, че спорта няма нищо общо с политиката, но вие много добре знаете, че това не е така. Вие знаете, че когато се решава да се организира такова събитие в Катар, докато се извършва строителството, за да се приеме този, това събитие, всеки ден се потъпкват човешките права и това нещо е политическо решение. Вие не може да си затворите очите пред тази ситуация. това, което ние искаме е да сътрудничите, да помагате, да способствате за многото инициативи, които вече се провеждат, за да може всички парламенти и правителства заедно да подобрим ситуацията на човека. Това не е задължение на институцията, това е едно човешко задължение. Е, дискусията беше много важна и тя доказа, че още много неща могат да бъдат казани и съм напълно съгласен с това, което току-що беше казано. Дори и да разбирам каква е дилемата. Въпросът е да се прецени дали да участват спортисти от недемократични страни. Това беше проблематика в миналото, но тогава международната общественост с спортните асоциации решиха да не наказват самите спортисти за това, че идват от тази или онази страна. Те разбраха, че спортът е инструмент за демократ... демократизация. Но както каза господин Пазери, както други го казаха, спорът, спортът се определя от, до голяма степен от економически фактори и често имаме усещането, че именно тези фактори а, са над Олимпийската харта, над хартата на правата на човека. И все повече си даваме сметка, че правата на човека – е, уважението на, на, на, на личността трябва да бъдат в основата на нашите политически избори, нашите решения, които имат политическа стойност, които може би да нямат а, е, действителната стойност на решение, но те са, имат това съдържание. Ето защо нашия парламент, комисията, организациите, които са представени тук, е, МОК, ФИФА, могат да бъдат инструментите, които да направят така, че нещата да върват напред. Но мисля, че сега по-добре си даваме сметка за залозите. Да, си, да говорим също и за това, че тези събития са в центъра на вниманието на медиите. И ще бъде полезно да се организира едно проучване на е, отражението на последствията. Мисля, че трябва да се даде и по-голяма гласност на всичко това. Привлича се вниманието върху това, което е се е случило на журналисти или на е, работници, които са работили на строежите. Ясно е, както каза и Панзери Одеве, политиката не винаги присъства и други колеги го казаха. Затова поехме тази инициатива, защото си дадохме сметка, че политическия свят и институциите мълчат по тези въпроси. Не искаме да се бъркаме във вашата работа и във вашите компетенции, но аз лично смятам, че когато се говори за неутралитет, това не означава безразличие към правата на човека. трябва всеки да поеме своите отговорности. Включително и когато спортисти от страни, които са в конфликт помежду си, се срещат на спортните игрища. И така, какво може да направим ние? Но не ви говорих с Елена. Мисля, че трябва да работим на три равнища. Най-напред да продължим отношенията между Комисията по култура и Комисията за защита на правата на човека, защото мисля, че това е много интересен аспект от нашата работа. Инициативата, инициативата на госпожа Луначек много ме заинтересова. И слушването на 12 марта относно Баку, мисля, че ние ще присъстваме всички. Може също да помислим и за приемането на резолюция. Тук се обръщам към колегите от Комисията по културата, да излезем с една обща резолюция за следващото пленарно, пленарно заседание, където да изложим всичко, което казахме по този въпрос. И относно това, което очакваме от игрите в Баку. Искам да кажа също, че през месец септември ще е, предвидим е, нови е, доклади. Ще споделим компетенциите с Комисията по правата на човека. Не става дума да размиваме отговорността, напротив, да поемем повече отговорност. Благодаря. Bueno, eh... Чудесно. Аз мисля, че вече може да приключим тази среща, но преди това искам да благодаря на различните участници. Благодаря, че дойдохте тук да изложите вашите виждания. Демокрацията също е и среща и сблъсък по някой път между различните идеи. Искам да благодаря за вашата работа и за вашите изказвания. И председателката е така любезна да благодаря и на преводачите.